делеги... акт за делегация не са повдигнати възражения в съответствие с 24-часовия срок. В съответствие с правило 105, параграф 6, препоръката се счита за приета. Ще се публикува с приете текстове утре, 17